Уважаеми колеги, продължаваме нашето заседание. Сега преминаваме към точки 15 и 16 от дневния ред. Годишен доклад за защита на финансовите интереси на Европейския съюз доклад по член 325 от договора. Е, става дума за службата ОЛАФ от 2013 година. Ще разгледаме двамата доклада заедно. Приветствам директорът на ОЛАФ Кеслер и той ще замества комисар Шемета, на който желаем още веднъж оздравяване. Давам ви думата, господин генерален директор. Dear Chair, Уважаема госпожо председател, почитаеми депутати, дами и господа, както спомена и председателя, комисаря Шемета, за съжаление, не може да присъства на заседанието с вашата комисия, за да представи годишния доклад за 2013 година за защита на финансовите интереси на Съюза. Той е в болница, влезе сега през уикенда, лекува се, няма нищо живото застрашаващо, но така или иначе е в болница и не може да присъства. Следователно той се обърна към мен с молба да представя доклада от негово име и това и ще направя. Това е пети и последен доклад в мандата на настоящата Европейска комисия. Както знаете, той е един от стълбовете на бюджетната прозрачност на комисията за това как се управляват средствата на Съюза в целия такъв. Докладът предлага не само общ преглед на това какво се случва във всяка държава членка, като изброява всички нередности, е, за които е уведомена комисията. Отбелязват се също така всякакви слабости, правят се препоръки за коригиране на тези слабости. Вследствие на това Европейската комисия може по-добре да предприема действия борба срещу измамите и нередностите, които засягат финансовите интереси на Съюза. Що се отнася до отчетността? два елемента, които бяха въведени миналата година и те продължават да бъдат на, а, тук. От една страна се прави разлика между а, нередности с измамен характер и с неизмамен характер. Следващия нов метод е практиката за хармонизиране на информацията по превентивни и коригиращи мерки за цифри, които са записани в годишните консолидирани сметки на Съюза. Има обаче една разлика между доклада 13 та година и предишните доклади. Тази година това е доклад, който ще бъде последен за настоящата комисия и затова той поглежда назад и прави преглед е, на това, което се е случило в защита на интересите и борба с измамите през последните 5 години. Повечето държави членки, които са подали информация към този доклад, всъщност е, харесаха този подход, защото така се разглежда в дълбочина всяко едно от действията на Съюза и на национално ниво през последните 5 години, за да се защитат финансовите интереси на Съюза. Що се отнася до структурата, има допълнителна информация по една тема всяка година и тази година сме се съсредоточили върху доклад 3.4 от новия регламент за ОЛАФ, а това е създаването на АВКОС. Службите за координация на националните служби за борба с измамите. И така, сега по същество. Последните пет години Европейската комисия е извела борбата с измамите на ново ниво. Е, Нашия ангажимент да защитаваме гражданите от измами е ясен Имаме ясни, твърди, строги правила, инициативи, мерки, е, които сме предложили. За това Европейския парламент също заслужава благодарност, защото той подкрепи законодателните инициативи на комисията и така можем да направим една нова рамка е, за всички, които се борят с измамите мерки от административен и друг характер бяха предприяти и те промениха и ще продължат да променяват начина по който Европейската комисия и е, държавите членки защитават финансовите интереси на Съюза. Тези инициативи, политики започнаха през юни 2011 година, когато комисията прие многогодишната стратегия за борба с измамите. Първоначално тя беше за службите на комисиите и тя изигра изключително важна роля за насочване на светлината към превенцията и борбата с измамите. Всички служби на Европейската комисия, както и всички изпълнителни агенции на Съюза, междувременно са приели собствени стратегии за борба с измамите. Друго следствие на тези стратегии е специфични разпоредби, които са въведени в новите програми за разходи, бюджетен цикъл 2014-2020 година. Освен това, действията, които са приложени в рамките на тази стратегия, са увеличили е, познанията на службите на комисията, както и националните контролни органи. Две неща се случиха в резултат на всичко това. Последните два доклада за защитата на финансовите интереси показват все по-голяма роля на управляващите и одитни органи при разкриването или отбелязването, забелязването на измамна дейност. След това информацията, която постъпва от публични власти към ОЛАВ, също се е увеличила по обем. Имайки предвид второто, има организационна реформа на ОЛАВ и това изигра своята голяма роля. Тази реформа започна през 2012 година и завърши с влизането в сила на новия регламент за ОЛАФ. Това е 883 от октомври миналата година. Още два законодателни предложения имаха основополагащ характер, но те, по тях все още текат преговори. Ако бъдат прияти и те, ще имаме много по-ясна рамка за борбата с измамите на европейско ниво и една ясна защита, последователна защита на финансовите интереси. Тези законодателни предложения са предложенията за регламент на съвета за създаването на Европейска прокуратура и другото директива на Европейския парламент и съвета за борбата срещу измамите, които засягат финансовите интереси посредством наказателно-правни пътища на латински, съкратено ПИФ. Той е в е, вашия дневен ред дори днес. Хоризонталните инициативи включват и модернизирането на директивата за обществените поръчки, както и съобщението за борбата с корупцията в Европейския съюз. Имаме едно проучване, което е финансирано и от Европейския парламент. То е свързано с държавните или обществени поръчки, както и първия антикорупционен доклад, публикуван от Европейската комисия миналата година. Сега по отношение на приходната част от бюджета имаше две много важни инициативи сред много други. Първата беше свързана с механизъм за бързо реагиране за измами с ДДС. Този механизъм бе прият 2013 година и след това едно предложение за изменение на регламент 525-97 за съвместна административни, съвместни административни действия и помощ за борба с измами. Той би трябвало скоро да бъде разгледан а, в рамките на триалога. Освен това, голям брой съвместни митнически операции бяха организирани и координирани от ОЛАФ в борба с незаконен трансграничен трафик на стоки. Съвместните митнически операции също изиграха важна роля в третата сфера на приходната част на бюджета, което е борба срещу контрабандата с цигари. Юни 2013 година Европейската комисия прие една цялостна стратегия за засилване на борбата срещу такъв вид контрабанда. Една важна мярка в нея бяха преговорите и след това подписването на протокол за премахването на такъв вид а, незаконна търговия в рамките на а, Световната здравна организация миналата година. След това някои цифри в доклада. ПИФ. Макар, че мерките, които току-що споменах, са довели до значителни е, промени в законодателната картина, борбата срещу измамите, те са прекалено скорошни, за да може да се отразят ясно в е, цифрите, е, отбелязани в доклада. Е, от една страна общата тенденция а, по а, из, нередности с измамен характер показва намаляване с 11% като цифри последните 5 години. Това можете да видите таблиците на доклада този спад на нередности, докладвани като измами, е повече свързан с приходната част, отколкото с разходната част. По-специално, нередности, докладвани като измами в сферата на традиционните собствени ресурси, бавно, но постоянно намаляват. От 2009 година са паднали с 29%, като абсолютни стойности и 46% 10% като обем. Що се отнася до разходната част на бюджета, положението е малко по-сложно. След значителен спад между 20... 2009-2011, тенденцията свързана с броя на нередности, и докладвани като измами, бе обърнат, преобърнат, макар че има големи различия между отделните отрасли. Общата тенденция, свързана с а, такъв тип а, нередности, докладвани като измами, все пак намалява. От друга страна, нередности, докладвани не като измамни, са се увеличили с 37% като стойности, като цифри последните 5 години, а сега сумите в, по тези наредности, докладвани не като измами. Те са се увеличили с 40% от 2009 година. Тоест има разлика, докладвана от държавите членки. След като направихме преди няколко години тази, това разграничение, което е изключително важно, за да може да се тълкуват данните, е, между нередности, свързани с измами и такива е, не свързани с измами. Т.е. едните са административни, другите, при другите намерението и е измама. Освен това ще установите, че има много интересна информация тук, що се отнася до сферата, в която има измами. Нямам време да навлизам в такива подробности сега. В а, открито, от, при установените такива, по начина по който е, всъщност са възникнали тези измами. Още цифри. Доклада тази година. Цифри, които трябва да бъдат подчертани. Трябва да спомена 3,5 милиарда евро. Това е сумата, която ние сме коригирали или възстановили по плащания, които не е трябвало да бъдат направени миналата година. Освен това, комисията увеличи превенционната си дейност е, като прекратява или замразява плащания и иска държавите членки да предприемат действия преди да възстанови плащанията. Това също е важно. Тези механизми за защита на европейския бюджет и средствата на дънакоплатеца всъщност се използват отлично. И накрая, нека да погледнем бъдеще и към какво се стремим. На базата на анализа на рамката и разследващата дейност в Съюза, докладът стига до определени заключения. На първо място, от докладването на измами от държавите членки, като че ли се е подобрило навсякъде, независимо от това, подхода на държавите членки към откриването и последващи действия все още не са еднообразни. Усилията, които се полагат на правно административно ниво, ще доведат до сближаване между отделните практики, но това ще отнеме време. И освен това ще отнеме и доста ресурси. Заключенията ни показват, че има различни подходи не само между отделните държави членки, но и между отделни администрации вътре в същата държава членка. Това е притеснително, но не е изненадващо. Поради тази причина Европейската комисия излезе с тази инициатива, която споменах по-рано. Освен това, забелязваме, че държавите членки са предприени мерки след препоръките, които са им отправени при предишните доклади. Мисля, ще продължи да наблюдава дали се прилагат тези препоръки и ще излезе с заключения, имайки предвид прилагането на своите препоръки. Почитаеми, дами и господа, докладът за 2013 година отразява ангажимента на Европейската комисия в тази сфера – но още много работа трябва да се свърши, за да сме сигурни, че можем да се преборим, защото занимаващите се с измами веднага се адаптират към новите техники и методи на работи. Държавите членки като че ли не дават голям приоритет на последващи действия по такива препоръки и по съответни измами. Съответно, действията са различни в различните държави членки. Предложенията на Европейската комисия за Европейска прокуратура и обща директива целят точно това измамите срещу бюджета на Съюза да бъдат разследвани до край и да има последващи действия, независимо къде се случва това в Съюза. Затова трябва да се приемат максимално бързо правила, и те да не бъдат размивани е, в националните е, законодателни рамки. Европейската комисия разчита на вашето съдействие. Общата ни цел е да защитим парите на злокоплатците, както е показано и през последните години, общите ни усилия и посветеност могат да доведат до реални резултати. Благодаря. Wouldn't you go ahead with the Olaf report the next point on the agenda that it together? As I, as I mentioned, we will discuss the... Както казах, ние ще обсъдим доклада на ОЛАФ едновременно. Така, аз сега ще сменя, ще си разменим местата с седящия до мен. Сега вече ще говоря като генерален директор на ОЛАФ. Thank you. And I will not read. So you will И няма да чета. Госпожи и господа депутати, радвам се, че имам тази възможност да ви съобщя, както е предвидено по нормативната база, Какви дейности е извършил ОЛАФ? Докладът е, е посветен на дейностите през 2013 година. Докладът ви е бил изпратен в края на април, т.е. преди няколко месеца. И сега имаме първа възможност да обсъдим този доклад с вас. Разполагате с пълния доклад и кратко представяне. И аз съм подготвил едно още по-кратко изложение. Няколко слайда, за да хвърля светлина върху някои ключови въпроси. Нямам за цел да правя реч, а за да представя основните въпроси. И така. Първият слайд е може би най-важният. На него са представени почти всички дейности на службата някои от тях са представени, по... ще ги видим в по-подробен вид. Тук виждате за период от 5 години дейността, т.е. вижда се не само какво е било предприето, но и какво е било предприето през последните 5 години. Вижда се и тенденцията през тези 5 години. Сега започвайки от долната част, т.е. началото на процеса на проверка, през последните години има една последователна тенденция, която се засили през последните две години, която е следната. Всяка година ОЛАВ получава все повече сигнали за измами, както от частния, така и от публичния сектор – както от частни лица, така и от а, държавни органи. През 2013 година постигнахме абсолютен рекорд от почти 1300 сигнала. Тази тенденция се запазва и през 2014 година. И със сигурност 2014 година ще постави нов рекорд. И така. увеличава се броя на сигналите, които биха могли да доведат до проверка. В синьо е показан броя на започналите проверки. Миналата година ОЛАВ започна най-големият брой разследвания. Миналата година започнахме 253 разследвания, т.е. 53% повече в сравнение с миналата година. 2009 година ни е отправната точка. Ние не просто започнахме рекорден брой проверки, но и приключихме рекорден брой проверки. Както знаете, по-лесно е да започне една проверка, отколкото да приключи. Миналата година успяхме да приключим 293 проверки, т.е. 109% повече в сравнение с преди 5 години. Виждате тенденцията тук. Може би нещо, което е по-важно за ефективността на службата е броят на препоръките, които бяха издадени. Знаете, че в съответствие с регламента и нормативната база, ОЛАФ е разследващ орган. Резултатите от разследванията се включват в доклад и след това можем да излезем с препоръки и ще видим няколко слайдове за препоръки е, към, за предприемане на, дей, на действия от страна на компетентните органи. Това става, когато преследването се натъкнем на нещо сериозно. Това са резултатите от разследванията. Разследвания, които водят до реакция от е, институциите, правни, дисциплинарни или финансови. Миналата година Виждате, че ОЛАФ е излязъл с най-големият брой препоръки. Можем да кажем, че след реорганизацията през 2012 година капацитетът за разследвания на ОЛАФ се увеличи значително. Никога не сме получавали толкова много сигнали, никога не сме извършвали толкова много разследвания, никога не сме приключвали толкова много разследвания, никога не сме излизали с толкова много препоръки, т.е. никога не сме постигали толкова много резултати. За това съм благодарен на цялото ръководство на ОЛАФ, всички разследващи в ОЛАВ, които работиха много упорито и благодарение на които бяха постигнати тези резултати. Тези резултати са постигнати със същия брой служители. Всъщност малко ни съкратиха броя на служителите, както и всички служби на комисията, но ни, е, бяха ни отпуснати малко повече служители за новите държави членки, но със същия брой служители, със същите финансови ресурси, успяхме да постигнем много повече. Сега да погледнем вторията ред на диаграмата средно, средна продължителност на подбора, свързан с разследванията. Виждате, че през последните години има една тенденция продължителността на проверките да се увеличи от 2012 година, обаче успяваме да съкратим срока на проверките. И така, с, а, така свършихме повече работа, постигнахме повече резултати със същите ресурси за по-малко време. Трябва да подчертая, че не отдавнашната реформа на регламента за ОЛАФ 883, всички вие го познавате, доведе до нови процедури. Тоест по-дълги процедури за проверките, има някои процедурни гаранции, които са напълно обосновани, но те водят до по-продължителни разследвания. Но въпреки всичко успяхме да съкратим продължителността на разследванията. Сега, да видим как се разпределят препоръките. Както казах, миналата година формулирахме рекорден брой препоръки. Тук са разпределени по характер, специфика. Виждате, че се, се увеличил рязко броят на финансовите препоръки. Те са предпоставка за да могат държавите членки и финансовите служби да започнат процедура по възстановяване на средствата. И така, колкото са повече финансовите препоръки, толкова по-големи е, суми обществени средства се възстановяват. Виждате миналата година 233 финансови препоръки. Също така има и значително увеличение на съдебните препоръки 85 през последната година. И след това дисциплинарните ние успяхме, ние ги отправяме само към европейските институции и органи, т.е. нарушение от страна на служителите. Има и административни препоръки. Те се изпращат само на органите на Европейския съюз. Те не предизвикват непременно реакция от страна на институциите. Това е по-скоро съвет, който даваме на съответния орган, когато в проверката установим някакви слабости в административната система които според нас налагат съответният орган, ако не е друго, поне да обърне внимание. И така. Виждате броя административни препоръки. Сега още малко информация за финансовите препоръки. Видяхме, че миналото година излязахме с рекорден брой финансови препоръки, но през последните 5 години виждаме и общият брой препоръки а, за възстановяване на средства. Както виждате, за разлика от други диаграми, Тенденцията не е закономерна. Това е разбираемо, защото понякога може да има една препоръка, както беше през 2010 година, една препоръка за възстановяване на 200 милиона евро. Но аз мисля, че тази диаграма е важна, ако имаме предвид, че ОЛАФ, целият ОЛАФ, не само разследващата част, това число администрация, политически отдел, възлиза на 55 милиона евро годишно. И така само за възстановяване на средства ние дадахме своя принос за възстановяването на 400 милиона. Още една интересна диаграма. Тя не е включена в пълния доклад. Това е таблица, която разработихме специално за днешното заседание, но тя е разпечатана и в този материал, който ви е раздаден. Тук е, има разпределение на препоръките по държави членки и е, институции, органи, служби, агенции. Включили сме на първо място институциите, органите, службите и агенциите. Виждате финансовите препоръки това е така, защото ние отправяме финансовите препоръки към органът, който е най-често е комисията. Не винаги, разбира се, но става дума за европейски а, средства, които се изразходват в Европейския а, съюз и извън него. Така че когато установим нарушение в трета страна, финансовата препоръка за възстановяване се изпраща на Европейската комисия. Ето защо виждате този е, голям е, брой е, възстановени средства. Не е записано европейски, но когато институции, органи, служби, агенции означава европейски. Виждате, че административните препоръки са само отправени към органите. Ние нямаме право да изпращаме административни препоръки на държавите членки, например. Знам, че тези данни за държавите членки са винаги най-интересни. Както за преса, така и за депутатите. Стигаме почти до края. Това е много важна таблица за последващите дейности. И последващите действия предприяти в съответствие с нашите препоръки през последните 5 години. Всичко това може да се проследи за по-дълъг период от време, защото в рамките на една година данните не са значими. Знаете, че съдебните съдебната система не взима решение толкова бързо. И така ние взехме процента осъдителни решения. Повече от 50% от случаите, в които е било взето решение от съдебната власт, това решение е било осъдително. Виждате обаче, в самия доклад виждаме, че има доста сериозно несъответствие между държавите членки. Създадахме работна група в ОЛАФ която анализира ситуацията във всяка държава членка заедно с съдебните власти. Започнахме с най-значителните от гледна точка на цифрите. В някои държави членки виждате, че при тях има само една препоръка и там не са предприяти последващи действия, така че е, това е 0, там можем да говорим за 0%, но не е статистически значимо. Е, държавата членка, която е най-статистически значима, започнахме работа е, по всеки индивидуален случай. Онова, което ще научим, може би ще е полезно за всички държави членки и за Олаф, разбира се. Съдебната система, разбира се, е независима не само от нас, но и от правителството. Всъщност ние говорим е, за прокуратурата. Нашите съдебни препоръки се изпращат към е, обвинителните органи, към прокуратурата. Някои държави членки дори нямат прокуратура като такава. В някои държави членки е, това е полицията. Както и да изпращаме тези препоръки на тези е, органи, те, последствие те взимат е, решение. Разбира се, те са независими, ние не искаме да оказваме натиск върху никого, но в дух на взаимно сътрудничество и възоснова на твърто ни убеждение, че всеки е, се учи от опита, търсим начини да подобрим, да повишим броя на осъдителните присъди. Тези 54% са резултат от обединяване на данните за всички държави членки. И накрая – Остават два слайда. Не за разследващата дейност на ОЛАФ, защото ОЛАФ не е само разследващ орган, той е и орган, който разработва политика. Тук има един слайд, посветен на работата ни с партньорите и заинтересованите лица през 2013 година. Миналата година Успяхме, както виждате, да подпишем след продължили месеци разговори меморандум за разбирателство с администрацията на парламента. Това е Това е документът, възоснова на който работим със своите партньори. Никога не сме имали подобни споразумения. Сега го подписваме за първи път. Целта е да подобрим сътрудничеството в разследванията в администрацията на парламента и след подписването, което беше през юли миналата година, сътрудничеството с Европейския парламент и неговата администрация е, стана много удовлетворително. Надзорният комитет на ОЛАФ е, извърши следната, следните дейности през миналата година. Още един положителен резултат. Успя да постигне договореност и да постигне споразумени, работни споразумения. Получихме пълен достъп до 18 случая, както поискахме. Във всички, е, във всички случаи дадахме достъп. Осигурихме достъп до 351 документа в съответствие с поступило искане. И също така изпратихме автоматично по наша инициатива 56 доклада. Тоест 50, 56 доклада е, изпратени на съдебните органи. Увеличихме броя на служителите в секретарията с 20%. Целта беше да ви представя чисто, в чисто количествен план взаимоотношенията с надзорния комитет. Цифрата, която ви представям, са 15 е, комитета. Цифрата днес, и това е важно, защото то е свързано с това, което казахме за доклада, днес 25 е, държави членки са национални е, координационни служби за борба с измамите. Надявам се, че до края на годината всички държави членки ще направят същото. Това обаче не е само на ниво държави членки. ОЛАФ работи в сътрудничество с държавите членки, за да бъде постигнато това. А и миналата година договорихме допълнително споразумение за взаимодействие с чуждестранни партньори, особено в трети страни. Постигнахме подобни тези споразумения с Украинското Министерство на приходите, с Шведската агенция за международно развитие. И последния слайд в областта на политиката. Тук са записани основните инициативи, в които ОЛАФ участва. Всичко това е споменато в доклада, така че не е необходимо да ги повтарям пости, приключихме преговорите по програмите Херкулес 3 и Периклес 2020. Много сме благодарни за подкрепата, която получихме. Това е за онези от вас, които може би не познават финансовата програма, но може би знаете, че ние е, ще трябва да се решим от е, Перикъл, защото защото с новата комисия ще бъдем прикрепени към друга генерална дирекция. Благодаря ви за вниманието и съм на разположение за въпроси. Господин Пирински, да, мисля, че ви разбрах дори без превод. Първо искам да благодаря на господин Кеслер, генералния директор, за двойствената функция, с която е тук. Наистина много съжалявам, че комисаря Шемета е болен. Желая му да се възстанови бързо. Господин Кеслер е в незавидна позиция, защото една от постоянните теми тук – също бе въпроса за независимостта. Олаф е част от администрацията, комисията. Винаги функционално, операционно и е, е, по мандат независим. Няма да коментирам самото представяне от е, гледна точка на това да го оценявам като положително или отрицателно. Говоря за доклада на комисията, който представи господин Кеслер. Госпожо председател, искам да се огранича само до три основно, основни неща. А, първото е свързано с надграждането на това, което фигурира и в двата доклада, и доклада на комисията и на Колав през последната година, и надграждайки върху сериозната работа от предишни години, трябва да кажем, че има сериозни резултати в борбата срещу измамите и възстановяването на средства на коплатеца, които са били обект на измама и присвояване. Господин Кеслер говори за драстичното увеличаване на броя на сигнали, които които са получени от публични и частни източници. Да, наистина, съгласна съм с вас че според общественото мнение специализираните институции наистина броя се е увеличил. Това, което се опитвам да кажа, госпожо председател, е следното. На базата на изчерпателните данни, които се съдържат в двата доклада, смятам, че е, една първа важна стъпка би била да се даде в максимална степен една обективна картина, която да почива на данни за това какво е реалното състояние, каква е степента на измамите и корупционните действия, които са част от измамите и разграничението, което се прави в доклада на комисията, което е много важно за нередности свързани с измами и нередности не свързани с измами. Пожо председател, най-вероятно ще съгласите, че през годините се остава с впечатление в държавите членки, че определени групи държави, по-скоро новите държави членки, като че ли по-често допускат корупция и е, присвояване и така нататък. Е, данните, които получаваме тук от двата доклада и данните, които ни предоставя Сметната палата, е, показва, че картината е доста по-различна. Сега няма да навлизам в подробностите по данните, дори таблицата, която показа господин Кеслер в разпечатките, но не и е, на плака на екрана, е един стереотип, който според мен е чисто и просто е, необективен стереотип, който се е наложил. Тази работа, е, която, на която почиват два доклада, е изключително важна и с нея бихме могли да дадем на обществеността една по-ясна и по-критична оценка на степента а, на корупция, измами и заобщо нарушаване на финансовите интереси на Европейския съюз. Защо е важно това? Мисля, че на всички е ясно, особено във времена на бюджетни съкрещения, на трудности, на стагнация, масова безработица тези въпроси са особено щекотливи, имам предвид разходването на средствата на данакоплатеца, който идва от джобовете на същия и който всъщност захранва бюджета на Съюза. Всяка държава, разбира се, прави своята вноска в зависимост от размора си. Така че, имайки предвид тази важни, тези важни доклади комисията и на Олаф е важно да се излезе с една балансирана картина на това, доколко е наболял проблема и до къде е разпространен. На второ място искам да засегна въпроса за мерките, които Европейската комисия трябва да предприеме, за да си възстанови тези средства, прекратяване на плащанията и коригиращи мерки, като например вземане на средствата или удържане на, средствата. няма да говоря подробно, но ще повдигна един въпрос, който многократно съм чувал. Той е свързан с мотивите на всяк... зад всяка една от тези мерки. Имам предвид прекратяване на плащането или предприемане на коригиращи мерки. Знаете, че а, хипотезата е, че може би част от а, мотивите са свързани с бюджетните ограничения. при изпълнение на бюджет от страна на комисията оправдано или не, в някои държави се оставя впечатлението, че по причини за баланс на бюджета, а не толкова поради обективни причини, се е случвало предприемането на такива действия. Споменавам това, защото част от критиката която съм чувала отправена към комисията. Не казвам, че е напълно оправдана, разбира се, може би частично е, но смятам, че трябва да се отбележи при всички положения. И на трето място разграничението между нередности и измами, или нередности свързани с измами и не свързани с измами. Това, което ни интересува, разбира се, е защитата на финансовите интереси на Съюза и се питам дали е оправдано да се обръща толкова голямо внимание на а, измамите като такива. Защото, както виждате в доклада, има около 15 700 случая общо. Говорим за нередности. Една десета от тях са измами. Истинска измама. Така че имаме по-голям проблем. Другите нередности, които са също в ущърп на финансовите интереси на Съюза в, по, по повече от един начин. И при забавяне на плащане или приемане или корективни мерки, процедури. И тези нередности според мен, заслужават е, точно толкова внимание, също заслужават анализ, защото те са свързани с предварителната подготовка, след това за самото изпълнение на бюджета, подготовка на кадри, е, политически проблеми евентуално в държави членки, е, тъй като най-вероятно там може да има политически промени на кадрите, които се занимават с това. Така че, според мен е съвсем подходящо за комисията с, с помощта на Олаф да укрепва съдебната, съдебното преследване, наказателно-правното преследване когато говорим за измами, но в равна мярка да се обърне внимание също така на нередностите, които не попадат под ударите на наказателното право, но които също така са в ущърп на финансовите интереси на Съюза. Споменавам третото, госпожо председател, защото, както знаете, по-добре от мен, може би, е, новия програмен период е, изискванията за надлежно обработване на документацията, свързана с оперативни програми, проекти и мерки, още по-предизвикателни, още по-взискателни. И това е правилно, за да имаме надлежно управление на разходите но все пак възниква и риска за по-голям брой нередности, точно защото няма достатъчно подготовка. Това са трите елемента, които исках да спомена. Благодаря. Vielen Dank. Wir sind jetzt schon auf Ihren Berichtsentwurf gespannt. Das, nächste auf der Rednerliste ist der Kollege. Следващият е, оратор от списъка е колегата Вълчитис. Ačiū gerima примнике, gerimi колегас, благодаря ви, госпожо председател, колеги. Що се отнася до защитата на финансовите интереси и борбата срещу измамите, 2010 година бях докладчик по тази тема и тогава за първи път в документите си видяхме факта, че държавите членки не предоставят достатъчно данни и следователно ние не можем да разберем докъде се простират тези измами и как държавите членки се борят с а, е, тях. Това беше 2010 година. След това 2011 година евро... доклад на Европейската комисия вече не споменава до... Е, проблема, че държавите членки не предоставят надежни данни. Е, докладът на Европейската комисия просто казва, че държавите членки не са предоставили достатъчно данни, на базата на които а, могат да се идентифицират нередности, свързани с измами. Тоест, говорим за 2010 година. Сега в доклада на комисията 2013 година забелязваме същото изречение, в което се казва, че държавите членки на Европейския съюз имат различни правни основания е, за започване на такива такава борба с измамите и съответно събират различни данни и недостатъчни данни. Няма общи критерии за тези данни. За това си мисля, че можем много да говорим по този е, проблем, но има нещо съвсем ясно. А то е, че трябва да имаме едно общо решение за обща дефиниция на това, що е той измама в Европейския съюз. Да, държавите членки имат различни правни уредби. Това е част от компетентностите на същите. Но ако говорим за използването на средства в Съюза, би трябвало да се обърнем към Европейската комисия и да я помолим заедно с държавите членки да направи едно определение за случай на измама или случай свързан с измама в Европейския съюз, така че да можем до година да направим оценка на такива случаи и да започнем да мислим за мерките, които могат да се предприемат. Това беше във връзка с защитата на финансовите интереси. Сега по отношение на Олаф. Трябва да кажем, че има огромен напредък и е, според мен е, той се дължи на работата на нашата комисия, контрол на бюджета, предишния мандат и по-специално определени лица, които сега седят отпред в залата, е, това трябва да бъде подчертано и тези положителни развития всъщност се виждат и в таблицата, и в представянето на резултатите за 2013 година. Много се радваме, че има такъв напредък и има и принадена стойност, не само що се отнася до възстановени суми, но и що се отнася до това да има по-голяма надежност на ОЛАВ, като изключително важна агенция на Съюза, която се грижи за гарантирането на ефективното разходване на средствата. Благодаря. Колегата Савама. Благодаря, госпожо председател. Един много кратък въпрос с ваше позволение. Става дума за консултативния комитет и сътрудничеството. Знам, че не сте длъжни да хвърлите по-широк поглед, но да докладват от гледна точка на ОЛАФ. Искам да ви попитам, защо решихте да не представите в доклада факта, че в сътрудничеството има доста търкания. Когато сега се каже, че в работните взаимоотношения има сериозен напредък, няма отговор на въпроса и аз мисля от гледна точка на Олаф. За мен не е убедително да се каже нещо, което всички знаят, че не е вярно. Не казвам, че е ваша грешка, че е вината на Олаф. Чисто и просто има търкания, а в доклада се казва, че всичко е наред. Всички се питат защо. И въпросът ми е как гледате на това. Колегата Сандър. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Кеслер. Благодаря също и за двата доклада. За това, че той изнесе двата доклада. По темата Олаф и нейните задачи във връзка с преследването на измамите с средства на Европейския съюз. Вчера имаше много интересен доклад на Сметната палата, където бяха цитирани обезпокоителни данни във връзка с големите трудности на държавите членки и прилагането на европейските инструменти когато става дума за установяване на проблеми, свързани с измами с средства на Европейския съюз и във връзка с международни споразумения, които сме сключили и по които все още преговорите не продължават. Още повече, че гражданите виждат, че от Европейския съюз се губят големи суми пари. Това се отнася до държави като Германия, Обединеното кралство, Франция. Разбира се, става дума за стоки и постъпват в нашите пристанища и не се плащат митата, които би трябвало да бъдат заплатени. Аз искам да попитам как изглеждат нещата в този сектор, защото в доклада на Сметната палата вчера беше описана една доста обезпокоителна ситуация. Сега, за доклада на Олаф или за Олаф, естествено аз трябва да поднеса моите поздравления за това, че е имало повече случаи на иземване при контрабандата на тютюневи изделия. Тук моята страна е много засегната. Имаме много такива случаи. Благодарение на Олаф установяваме, че тук наистина са извършени много големи измами което пък от своя страна има огромни последици за економиката в южната част на Испания, където и без това бедността е голяма. Наистина тази работа, която сте извършили е чудесна и ви поздравявам за нея. Сега искам накратко да се спра на някои организационни аспекти. Фактът, че в нашите отношения ние установяваме, че, връзките между ОЛАФ и надзорния комитет са абсолютно необходими, най-вече за защита на независимостта на ОЛАФ. Това е нещо, което буди загриженост у мен. Искам да ви попитам какво може да се направи тук, защото в крайна сметка и от вас зависи как ще изглеждат тези отношения. Затова искам да попитам какво може да се направи във връзка с бъдещо подобряване на отношенията, защото подобни търкания ние не можем да си позволим. Искам да знам как изглежда вашата работна програма, вашата пътна карта, в смисъла на конкретно и дефинитивно подобряване на отношенията, а не непрекъснато да трябва да задаваме въпроси и да изхождаме от факта, че никой няма да ни каже истината. Още един въпрос. Във връзка с новите сътрудници в държавите членки. Не става дума за тяхното назначаване, Искам да попитам доколко те допринасят за подобряване на ефективността на ОЛАФ. Можете ли да ни предоставите конкретна информация в тази връзка, за да можем да ви помогнем и накрая нещо във връзка с сътрудничеството с Европейския парламент. Моля ви да ни поясните малко повече. Как ще изглеждат е, на практика тези споразумения? Какво възнамерява да е, прави ОЛА в по-нататъчното сътрудничество с е, Европейския парламент? Аз бих е, пожелала е, също да мога да ви поздравя. Е, прегледах обаче цифрите и имам някои съмнения. Selection phase, фазата на избор, дали ще се открива една процедура или не, и е, всъщност това е ключен, ключов въпрос. Тази фаза на избор е, представлява, обхваща 8 месеца. Имаме е, едно проучване на надзорната комисия и знаем, че е, лицата, които извършват избора, нито имат възможност за преценка, защото нямат съответната квалификация, нито пък имат е, съответните езикови е, умения, за да могат да разберат е, какво точно им се представя. Така че е, мога да кажа, че има едно много добро проучване в тази връзка. За това искам да попитам междувременно какви мерки сте взели, за да подобрите качеството на а, анализа при подбора. А, второ, препоръките казвате, че има повече препоръки, отколкото преди. Според мен това е добре. Сега, въпросът ми е дали не е променен начина на а, отчитане, на преброяване. До сега се брояха само случаи, имало ли е препоръка, да или не. А аз имам впечатление, че а, за случай може да има повече от една препоръка. Мене ме интересува само броя на препоръките, които, е, който е променен. И е, също така искам да разбера как надзорната комисия ще има достъп до е, тези данни, за да може да работи с тях. Мисля, че е честно да се осигури такъв достъп. При въпроса за юридическата оценка на въздействието в държавите членки, там има имаме 261 случая, в който при 161 е имало осъдителни присъди. Тоест, очевидно случая е приключил успешно пред съда с осъдителна присъда. А мене ми се струва, че броят на случаите не е добре подбран. Пак стигаме до селекцията. Как си обяснявате вие тия цифри? Във връзка с цифрите ще ви бъда... Ще съм ви много благодарна за допълнителната таблица за държавите членки, като сравня с случаите на измама в ПИВ, в доклада ПИВ са изброени страните по частота на заявените случаи на измани. Италия, Румъния, България, каза колегата Пирински. Това се твърди в ПИВ. Сачи последователността на страните в случая е различна. Има ли някакво обяснение за това? Ще ви благодаря много, ако получа обяснение. Колегата Дейонка, е следващият оратор. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, en ook dank aan de heer Kessler voor zijn... Eh, Благодаря. Благодаря и на господин Кеслер за неговия доклад. Беше казано много и мога да се присъединя към това, което току-що каза госпожа Гресли и въпросите, които тя зададе към господин Кеслер. Аз също искам да се концентрирам върху препоръките. Като погледнем различните години и най-вече препоръките за съдебни действия, се установява, че 2009, 2010, 2011 ситуацията е била много добра. След това 2012 година имаме значителен спад от 73 на 54 и 2013 отново имаме значително нарастване от 54 на 84. Това са големи изменения, Погледнах и цифрите за персонала. Те е, са посочени само за 2013 година. Това е свързано с факта, че сте назначили повече персонал. Така ли? Или се е подобрило качеството, или пък са били взети други решения за да може да се тълкува тази цифра, е важно да се знае какви препоръки са били дадени и пак е, питам по какви причини има толкова големи различия между отделните години. И още един въпрос, който госпожа Граслет зададе. Този въпрос обаче непрекъснато се появява във връзка с е, Европейската прокуратура. Комисията е, непрекъснато повтаря, че държавите членки не прилагат на практика препоръките на ОЛАФ. На практика това означава, че малко се прави с препоръките. При осъдителните присъди също нещата не изглеждат добре. Искам да попитам, мога ли да разбера какви са причините, които държавите членки посочват за това, че не спазват препоръките на Олаф, защото в много случаи е, може би има основания държавите членки да не спазват тези препоръки когато говоря с компетентните органи в Нидерландия, мога да кажа, че броят на осъдителните присъди е някъде по средата. Те ми отговарят, че това, което получаваме като качество не е добро или пък доказателствата не са релеванти и не са основателни. Аз смятам, че е добре да получим допълнителна информация за проблемите в държавите членки и защо толкова малко не, неща са се случили. Там, може би, тогава картината ще бъде по-пълна, отколкото тази, която ни обрисувахте сега. Следващият оратор. Искам да споделя съжалението за невъзможността на комисария Шемета да присъства. Желаемо бързо оздравяване. Благодаря ви, господин Кеслер, за доклада. През септември миналата година Херман Ван Ромпой каза на Сметната палата, че когато отчита измами, трябва да бъде по-нюансирана и трябва да покажем, че Европа не е източник на проблемите, а решението. Моето мнение е тъкмо обратното. Мисля, че решението е да взимаме ясни, непоколебими действия във всички случаи, в които има случаи на измама. Господин Кеслер, вие ни казвате, че постъпващите сигнали за потенциална измама са подразделени и са увеличили. Освен това сте издали повече препоръки, защото има повече данни за измами. На мен ми се струва, че това не може да не е резултат от едно от двете неща. Или, че самото, самия брой на измами се повишава с всяка следваща година, или пък успеваемостта при установяване на измамите се подобрява и че остават измами, които стават неразкрити и имат, или пък има все по-малко неразкрити измами. Знам, че ви, че ви искам от вас да правите догадки, но кое от двете твърдения според вас по-вярно? Колегата Вон. Измамите са проблем, но не бива да преувеличаваме. Измамите възлизат на 0,2% от бюджета много по-малко, отколкото в много държави членки. Нашата комисия се отнася много сериозно към въпроса. Възниква въпроси в държавите членки. Що се отнася до изложението от господин Кеслер и някои от данните, които той ни представи, аз имам няколко въпроси. След това искам да премина към въпросите, свързани с приходите. Що се отнася до данните показани за препоръките, виждаме, че, 13 от препор... че има 13 препоръки. В Италия броят на измамите са най... Е, най-висок. Защо има само 13 е, препоръки за Италия? Това е основният въпрос. Искам да се да се занимае с въпроса за а, приходите. 10 милиарда евро пропуснати данъци е огромна сума и за Европейския съюз и за бюджета на държавите членки на, член, на страница 27 са описани редица процедури, за законовата търговия с тютюн и тютюневи изделия. Също така споменавате план за действия и казахте, че е малко рано да кажем дали новите процедури дават резултат или не. Смятате ли, че всички тези действия дават резултати? Има ли още нещо, което може да се направи, за да се сложи край на незаконната търговия с тютюн и да се увеличат постъпленията, които получаваме от тази търговия? Можем ли да направим така, че повече фирми да подпишат споразумения? Може ли да въведем по-добри системи за проследяване? Има много неща, които бихме могли да направим. Бих искал да чуя какво мислите по въпроса. Трябва да направим нещо, за да сложим край на тези загуби. господин генерален директор, доста неща има в дневния ни ред днес. В 16.40 или най-късно 16.45 ще трябва да ви изключа защото имаме доста работа. Надявам се да е достатъчно времето да можете да отговорите на всички въпроси. Заповядайте. Няколко общи минути. Уважаеми колеги, ще се опитам да отговоря. Ще ме разберете, ако не съм изчерпателен. Но аз съм на разположение. Веднага след заседанието или когато искате, ще отговоря на среща двустранна. Първо ви благодаря за въпросите, коментарите. Те показват интереса и ни помагат да разберем по-добре вашите становища, да разберем какви са вашите приоритети, потребности с които се обръщате към комисията и по-специално ОЛАФ. Много бе е, полезна тази среща за мен, за нас, така че благодаря ви. Ще вървя по, въпро... по, по реда, по който бяха зададени въпросите. Първо ще отговоря на докладчика. Може би на докладчика и на заместник председателя ще отговоря в същото време, защото по някои от въпросите нещата се застъпваха. След това, как стоят нещата с измамите и корупцията? И друг депутат зададе сходен въпрос. Данните, които ви предоставяме, са данни, които идват от наши е, разследвания, от нашия доклад, т.е. колко разследвания сме завършили в определени държави членки, колко препоръки сме издали в определена държава членка. Вие посочихте, че някои държави членки имат повече, други по-малко. И същото се случва по различен начин в доклада ПИВ. Доклада ПИВ виждаме случаите, които са докладвани от държавите членки. Пред няколко години въведохме, и това бе много важно и за вас, разграничението между наредности докладвани, е, извинете, докладвани като свързани с измами и такива, които са докладвани като не свързани с измами. И това, което вие, което искате да, да кажете, господин докладчик, е, че това не е цифрата за истинските измами. Всички измами. Това са цифри е, за нередности, които са открити и докладвани от държавите членки от една страна и след това тези, които са установени и след това е започнато разследване от ОЛАФ. Това са реакции от страна на националните служби и институциите на Съюза. Така че и за двама ви, заместник председателя и докладчика, трябва да няма някакъв уклон при разглеждането на данните. Той може да бъде политически, етически неверен, но и опасен при тълкуването на данните. Ако кажем или ако някой чете тези данни, като каже има повече разследвания в тази държава членка и това означава, че тази държава членка е най-големия измамник. До година тази държава членка самата тя ще отчете по-малко, защото никой не иска да е първи в този списък. Чисто и просто те ще открият по-малко измами. Има такъв риск. Има. Данните, които ви предоставяме, са данни, които показват реакция. Тоест, ако докладва определена държава членка повече, може да се дължи на това, че господин Ернот, може би не е пряко отговарям и на вашия въпрос, може би това се дължи на факта, че тази държава има повече измами. Може би. Защото ако нямат измами, няма как да докладват измами. Но това на първо място показва, че те са ангажирани с откриването и отчитането и след това реагирането на тези измами. И това е много важно. Това, което забелязваме в определени случаи, са държави членки, които са по-проактивни. А мен ме притесняват повече държави членки, които не отчитат такива нередности. Притесняват ме повече държави членки. И ако погледнете и доклада на Олаф, от миналата година, е, нямаше го днес на слайдовете, но сме сложили в доклада на Олаф е, по държави членки, колко информация сме получили от частни лица, физически лица, анонимни дори и институции. Смятам, че държава членка има проблеми, когато получаваме от нея много частни твърдения на физически лица и почти никакви от институциите в страната, защото това показва, че съответната държава членка не се реагира на такива сигнали, т.е. има проблеми. Фактът, е, че в определени държави членки, както казахте, имаме повече препоръки, това са цифри от една година все пак, така че чисто статистически това може би не е значително това не означава тенденция. Не значи постоянна тенденция. И така, важното е, че държавите членки да откриват, да докладват и да разследват е, такива казуси. А Олаф прави същото. Не можем да знаем точно кой е най големият измамник. Но може би това не е и толкова важно. Важното е кой реагира, кой е готов да действа по тази информация. И така в държавите членки се говори повече за това. Когато докладваме доклада за управление на наредностите, има държави членки, които още не си. Господин Балчит каза, че няма общо определение, но то е и в крайна сметка в същината на това, което искам да кажа. Директивата ПИВ ще подобри драматично ситуацията. Общата реакция на измамите трябва да е еднаква. Но това е важно. Не можем да действаме с конвенция в тази сфера. Една конвенция, която е от 90-те. 95. Тя още е от преди новия Европейски съюз. Знам, че не трябва аз да ви убеждавам, но така че това трябва да е ясно. Това послание трябва да стигне. И е в светлината на това, което казахте и вие. Господин Сарвама. Не казах, че всичко е наред. Не съм такъв човек. Тези, които ме познават, го знаят. Но ситуацията 2013, е не забравяйте, 2014 също, не съм казал, че е прекрасна ситуацията, защото не съм и човек, който казва с въпросите защо правят така. Не, аз не тълкувам намеренията на други хора, още по-малко на надзорния комитет. Не ми е работата. Аз не тълкувам защо го правят. Но аз смятам, че трябва да ви дам данните. – 2014 данните същото го показват. 2013 дали сме достъп до данни на комитета 2013. Всички искания, които са подали, ние сме ги, сме ги удовлетворили. Това са данни, това са факти. И това е солиден факт. Имаме хикс на брой заявки за достъп до информация и съответно всичките хикс са удовлетворени. 18 случая на пълен достъп и стотици други случаи при искане и други по собствена инициатива. Ето това са фактите. Имахме задължение да го направим и го направихме. Това са факти. Освен това, имаме и ясен начин на работа. Преди това, те не харесаха начина по който работи, макар че го бяха одобрили 2010 година, говоря за достъпа до данни. И тогава те ни казаха, стари са тези правила, искаме нов начин на работа с вас. Чудесно, направихме нови. 2014 сега казват, искаме пак нов начин на работа. И аз им казвам, ами добре, добре. Миналата година им дадахме цялата информация, която са поискали това са факти и не могат да бъдат провъргани. 2014 година дойдоха тук два пъти, тук са идвали вече. Доста повече се виждате с тях, отколкото с нас. Много ви благодаря за това. И а, може да нямаме всички отговори, но така или иначе и аз мога да ви дам отговори, не само те, не само на публично заседание. Отговорили сме на техните заявки. Ще ви кажа съвсем ясно. Тази година Имаме 4 заявления за пълен достъп до дела. Между април и юли са тези 4, или че, април и юни са тези 4 искания. Искат се достъп до стотици дела с 4 заявки ние отговорихме на всички заявки, защото като получим заявка, ние трябва да отговорим дали даваме достъп или не. Във всички случаи сме имали бележки, защото заявленията не са били коректно изправени с погрешни данни или искате нещо, което не съществува и така нататък. Така че отговаряме. В един от случаите получихме отговор от един от докладчиците и това бе ясно защото те разбраха, че е имало грешка. Окей, след това им дадахме достъп до 32 казуса. Значи, един от тези четири е получил отговор. Тоест, ние и на четирите сме отговорили, но на единия те отговориха след това и получиха достъп до 32 дела, повече от миналата година. По другите три заявления все още очакваме техният отговор на нашите забележки по тяхното заявление. Ние пишем не само забележки, а им обясняваме, за да може ясно да го попълнят. И изчакваме три отговора. Единият е от 12 юни, другия е от 10 юли и третия от 17 юли. И аз им припомних миналата седмица с друго писмо. Ако искате достъп, отговорете. Отговорете. От юни, юли нищо няма а, от вас. Така че не, че не искаме да дадем пълен достъп. Ето, това е само пълен достъп до делата, защото по всички други заявления те имат автоматичен достъп до статистическите данни на нашата система. И така отговарям частично на вашия въпрос. Те могат да контролират статистическите данни веднага. Няма нужда да искат достъп до е, делата. Е, автоматичен достъп имат. Не знаем дали влизат или не. Е, в системата и могат да получат статистическите данни а, от нашия регистр. Също така те получават стотици доклади, без да са го искали, защото това е заложено в регламента. Така или иначе, те сега казват, че искат да променят, променят начина на работа. Чудесно, добре. Аз така работя. Ако нещо, по което има съгласие, вече не удовлетворява, не е достатъчно за надзорния комитет, то ние ще изслушаме допълнителни предложения, ще обсъдим и ще ги приемем. Но не е станало. Публично те изразиха своето неудовлетворение от настоящото е, настоящия начин на работа и не сме предложили, не сме получили конкретни други предложения за подобряване на начина на работа. Според мен е възможно да се стигне до по-удовлетворяващ начин а, за работа. Междувременно трябва да а, се спазват настоящите начини настоящия, извинете, начин на работа. А, след това госпожа Сендър какво смятам да правя в бъдеще. Ще имаме партньори, привилегировани партньори във всички държави членки. Знаете, че новите държави членки бяха задължени. Изискване бе това за тях за присъединяване в Съюза, докато старите държави членки нямат такива а, координационни служби за борба с измамите. Това, което мога да кажа, е, че последните години с а, новите държави членки и техните служби, особено румънската и българската, много добър опит имаме с тях и очакваме същото да се случи в всички държави членки. Понякога те са много по-нужни от особено федералните и на някои острови, но и някои федерални, за нас там е много по-трудно да намерим една институция, една служба. Трябва да се обърнеш към 29 лендера или в Обединеното кралство не е ясно кой. Така че имаме очаквания имайки предвид как работят тези АВКО с новите държави членки, аз съм убеден, че това ще даде една възможност да работим с тях, така както обикновено го правим. Процедурите за подбор, госпожо Гресле, ние до февруари 2012 година Бяхме направили едно звено, звено едно, многократно сме го споменавали. И преди това какво се случваше? Пишеше в един немски вестник скоро. Преди имаше 150 човека, които се занимаваха с подбор, сега са 18. В звено 1 звено, което се занимава с подбора на, от пристигащата информация. Има 28 човека, които работят там. Това са квалифицирани хора. Никой не е роден квалифициран, се казва на италиански. Но така или иначе тези хора са квалифицирани, т.е. обучените, те са юристи, следователи от различни сектори и от различни държави. 28 са те, но те са различни. За разлика от миналото, извинете, те се занимават само с подбор и за това това става доста по-бързо, отколкото в миналото, когато онези, които се занимаваха с подбор, бяха 180, но това бяха самите следователи. Това бяха хора, които се трябваше да се занимават с това и е, същото време да разглеждат и новата информация и да подбират казуси. За това това беше неподходяща смес между подбор и, раз, и разследваща дейност. Ако си спомните, Сметната палата ни разкритикува, надзорния комитет също ни разкритикува, защото по време на подбора ние не правим следствени действия, не извършваме. Така че факта, че имаме хора, които се занимават само с подбор, доведе до това, че има драматично намаление на средната продължителност на етапа подбор. Тенденцията сега малко е върви нагоре графиката, защото това са същите хора и имаме 10-20% повече постъпваща информация. Така че работата е много усилена но качеството на работата е отлично. Междувременно имаме по-добра стру... по-добре структурирано звено, имаме ръководител на това звено, заместник, ръководител сектор, трима такива. Така че със съществуващия бюджет го правим, но резултатите са много добри. Още нещо, което не бе споменато но е нещо от миналото. Е не, че имаме някакъв а, прак от два месеца и след два месеца трябва да се прекрати подбора. Не. Uh, Поставили сме си срок за до два месеца в 75% от случаите и сега 25-27% от случаите продължават два месеца. Така че това са реални данни, които не са резултат от поставяне на крайни срокове. Вие споменахте и 54-те процента осъдителни присъди. Аз смятам, че това е положителен резултат. Цифрата, разбира се, може да се подобри, както каза господин Де Йонг. Ето защо ние работим с държавите членки. За да се разбере по-добре тази цифра, виждате, че 54% осъдителни присъди са за период от 8 години от 2006 до края на 2013 година. Това означава, че това са резултатите от работа, извършена от ОЛАФ през последните 10 години. Разбира се, тук трябва да отчетем времето за разследване, след това е решението на националните власти да предприемат мерки. И накрая, и така надявам се, че отговорих от части на въпроса на господин Де Йонг. Също така искам да кажа, че имаме двустранна работна група между ОЛАФ и държавите членки. Както казах, съдебната система а, са независими. Прокурорът, миланският прокурор не, дори не зависи на глав, от главния прокурор в Рим така че има разлика между държавите членки. Но има и вътрешна независимост на прокурорите, така че не можем да разговаряме само с един орган в една държава членка. Надяваме се да сме извлекли пуки за нас, за държавите членки. Господин Арнот ми зададе един прост въпрос Отговорът е малко по-труден. За това искам да ви кажа, че ще ви се опитам да ви дам лесен отговор. Ще трябва да го доразвием двамата по-късно. Става дум е, съчетание между двете. Повече постъпващи сигнали и повече информация. Колкото повече сигнали получаваме, толкова повече разследвания започваме, колкото повече разследвания започваме, толкова повече препоръки можем да отправим, т.е. повече резултати. Дали това е успеваемост или говори за повече измами, бих казал и двете. Комбинация от двете, дори бих добавила повече постъпващи сигнали, защото с минаването, сколкото, защото с времето ние ставаме по-добре познати на държавите членки, може би не във вашата. И може би дори нараства доверието в нас. Аз не съм сигурен, че това говори непосредствено за повишаване на броя на измамите, но за нараснала роля на Олаф. И за тютюна. Извинявайте, не си гледах часовника. Можем да правим, да предприемем много неща. Въпросът е недооценен. Винаги говорим за измами. Съдебните препоръки не са винаги за измами. Могат да бъдат за по други въпроси. Това, че има повече препоръки за Италия, не означава, че там корупцията е по-висока. Аз мисля, че протоколът на СЗО срещу контрабандата на цигари е огромен успех и изпълнението ще бъде предизвикателство следващата година. Тук се включва проследяването на цигарите и техниката за производството на цигари. Това ще бъде огромна стъпка напред, за да се предотврати контрабандата. Второ, много сериозен проблем е незаконното производство от незаконни фабрики. Няма да споменавам никоя държава, държава, но става дума за страна, за трета страна, която е близо до държава членка. Работим по този проблем с, с службата за външна дейност, работим и с тези страни, така че вършим политическа дейност. Искаме да съкратим незаконното производство на цигари, които влизат. Трябва да ви прекъсна, казва председателка. Наскоро ще изпратим един човек в Пекин. Благодаря ви. Вие говорихте 25 минути непрекъснато и искам да благодаря на всички от парламента и на другите институции, ако се изказват по-кратко. Искам да кажа нещо във връзка с осъдителните присъди. Последната статистика от 2009 година изготвих за тази комисия. Имаме 80 случаи на осъждания по случай на Олаф. Ние ще продължим тази дискусия и ако има въпроси, ще ви изпратим тези въпроси писменно. Благодаря ви, че дойдохте. Пожелаваме отново до оздравяване на комисара. И сега следващата точка от дневния ред Шенгенската информационна система. Компетентният член на Сметната палата е Петро Русо и му давам думата да представи специалния доклад. Мерси, мадам ле президент. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, дами и господа, през май миналата година беше е, публикуван един доклад е, във връзка с е, системата ШИС. От е, доклада става дума за второто поколение на ШИС. Систем, Шенгенската информационна система се използва около 1995 година за подпомагане на полицейските, митническите и други органи с цел е, наблюдение на цялото шенгенско пространство. Тя съдържа е, информация, която се отнася до лица, които потенциално могат да бъдат е, участници в тежки престъпления и лица, които не трябва да проникват на територията на Европейския съюз по тази причина. Eh J'ai perdu tout En 2001, le Conseil a décidé de le remplacer. Съветът реши да замени съществуваща система с система от второ поколение. Основната причина за разработване на СИС-2 е новите държави членки да се включат към системата е предвидено да се осигури най-модерна техника, както и допълнителни възможности. Сметната палата е, анализира защо не е доставена СИС-2 на време. Сметната палата разгледа дали Сметната палата е извлякла пулки и дали е приложила е, научното. Е, Сметната палата не е провела одит на системата, е, за да оцени нейното качество. Комисията достави системата с закъснение от 6 години и с увеличение, с превишение на бюджета повече от 8 милиона в сметната палата е, говори е, за това, че не са решени оперативните въпроси, има и слабости, които повлияха върху надежността на проекта. Това е особен, това въжи за първата част на проекта от 2009 година. По-конкретно, първоначално определените срокове бяха нереалистични – и управлението на системата води до недостатъчна калибрация на проекта в рамките на комисията. Спецификацията на системата се промени в хода на проекта, за да се отговори на потребностите на потребителите и не е била достатъчно стабилна 2010 година. Тук следва да отбележим, че използваната система разполага с много по-добър капацитет от замисления през 2001 година. СИС-2 е, включва централна система, разработена от комисията и национални системи, разработени от страните, участващи в шенгенското пространство. Първоначалният разчет за разходите, е, той е всъщност подцени необходимите инвестиции. Общите разходи достигнаха 500 милиона, повече от 300 милиона за националните системи. Успоредно с това, основното предимство на СИС-2 бяха засенчени от мерките през 2007 година, независимо от промените на разходите и предимствата, комисията не осъществи задълбочен анализ на рентабилността на проекта. Независимо от това, комисията извлече полуките от натрупания опит и на тази основа беше променен подхода за последния етап и СИС-2 беше доставена през 2013 година. Бяха извлечени полки за 2000, през 2013 година. Сметната палата също така формулира възоснова на своите наблюдения препоръките, отнасящи се до управлението и раз, разработването на, на широкомащабна система. Госпожо председател, госпожи и господа, благодаря за вниманието и съм на ваше разположение за въпроси. Благодаря ви най-сърдечно и сега давам думата веднага на колегата Моника Холмар, на която благодаря за търпението, защото тя скоро ще трябва да си тръгне. Моника, давам ви думата. Уважаема госпожо председател, скъпи колеги, благодаря ви най-сърдечно е, за това, че е, е, отчитате необходимостта, че трябва да побързам, защото ще обсъждаме бюджета на парламента, така че бързо ще трябва да напусна тази комисия. Благодаря най-сърдечно на Сметната палата за прецизната работа и искам веднага да кажа съвсем ясно, че Чисто политически 6-2 е, беше абсолютно необходима, въпреки че се прилага е, субоптимално, т.е. под възможности си. Дори и чисто теоретично 6-1 follow е, upgrade можеше да бъде по-добра, доколкото става дума за междуправителствена система. Тя остана междуправителствена система между държавите членки, а не общ европейски проект с съответните предпоставки. И по тази причина има смисъл към преминаване на системата. Това, което няма смисъл и това може да послужи като, за, като пример и за прилагането на други големи проекти. По тази причина много ясно съм го формулирала и в препоръките е именно, че е необходимо преди началото на един голям проект трябва да се знае с какво искате да започнете, какви са изискванията на държавите членки. Те трябва да ги формулират, трябва да има и съответни последици, ако не направят това. Проблемът е, започна още при самото стартиране, че всъщност беше наложен един проект, е, със сигурност необходим, обаче за него не се знаеше как ще изглежда разглежда, как трябва да се формулира по същество. А, за една софтуер програма не може само да се каже искам да я имам, а тя трябва да отговаря на ясни дефиниции. И ако не е ясна дефиницията и комисията не е готова да, или по-скоро не беше готова да пресметне още тогава, че ще се е, увеличат е, финансовите средства е, това се дължи по-скоро на работата в бюджетния отдел, това всъщност означава, че от самото начало се тръгва с един по-нисък бюджет. Това е моята политическа оценка. И при това положение е трудно да се стартира подобен проект. Освен това е необходимо да има достатъчно експерти, които разполагат с необходимите знания, също и в комисията, или пък да бъдат привлечени отвън, за да може един подобен проект да се изпълни съгласно изискванията. Защото за да има търгове, за съответни предприятия, ако нямате нужните експерти, просто няма да можете да действате адекватно. А точно това беше отбелязаната слабост. Освен това, в рамките на съвета и комисията се породи идеята да се разшири програмата, което означава да се въведат нови технически изисквания, което осложнява нещата. А това, което осложнява нещата за нас беше, че комисията не беше много настъпателна в изискванията за прозрачност. Непрекъснато се правят опити да ми се поясняват тия неща. Радвам се, че колегата Карлос Коелю е тук. Страдахме заедно с него. Заедно се опитвахме да насочим комисията към правилния път, да бъде по-прозрачна и да ни покаже къде са проблемите, да ни предостави необходимите данни, за да може накрая да се изпълни успешно този проект. Искам да да посоча, че съм благодарна на комисар Малстръм за това, че тя постави сред приоритетите си този проект и наистина тласна нещата напред, защото тя желаеше този европейски проект и ако има а, достатъчно добри европейски проекти и към тях а, се отнасяте дилетантски, а, това а, вече само по себе си представлява проблем. Имам препоръки от една страна страна съм възприела препоръките на Сметната палата, но а, имам и някои мои препоръки. Например, а, всеки по-голям IT проект да се ориентира към процедурите за електронно управление особено когато имаме генерална дирекция информатика и програмиране. Тези специалисти трябва да се използват, трябва да се осигури достатъчно гъвкаво отношение към експертите в тази дирекция и да се привличат експерти отвън. Освен това е необходимо държавите членки от самото начало да представят ясна дефиниция на това, което желаят по същество. Освен това, е необходимо когато се обявява търг, той да се провежда така, че да не сме свързани продължително време с една единствена фирма. Аз съм формулирала това в точка 15, че е, трябва да си помислим в 134б да се преработи или поне да се внесат е, пояснения, защото 134 с алинея Б 1Б е, е предназначен за това, че когато сте убедени, че едно техническо решение е най-доброто, тогава е, трябва да има възможност да се фокусирате върху това техническо решение. Няма се предвид чрез дилетантски търгове да се обвързвате с едно конкретно предприятие, за да може то да печели повече и да се допускат грешки. Не това основното. По тази причина трябва да е ясно да не налагате ограничения на самите себе си, а тези системи да се предлагат на модули е, на търк, е, е, да се работи модулно, за да може след това да се привлече друго предприятие, когато се добави нов модул или пък е, ако в предишния модул е имало грешки. Последна е, точка. Е, в тази връзка. Неприятното е, че при пасажите в договора за съответните е, парични санкции е, нещата изглеждат така, че е, предприятието, което е допуснало грешка, ще има късмет. Обаче мога да кажа, че и за фирмата, за предприятието това не е оптимално. Не е оптимално и за нас. Аз мисля, че всичко е организирано под оптималните възможности. А това е един от най-важните проекти, които имаме в Европейския съюз, борба с тежката престъпност и е, управлението на поверителни данни в тази връзка. Аз е, искам да посоча съвсем ясно, че е, от моите препоръки не следва извода да не се изпълняват такива проекти. Аз просто искам да се изпълняват добре и прецизно, за да можем да предоставим доказателства на обществеността, че Комисията, Европейския съюз като цяло владее тази материя. Останалите точки се четат добре в рамките на моите препоръки е, се съдържа и това, че 6.2 трябва да се вземе за повод да се извадят полки за бъдещето, за бъдещи проекти или за проекти, които е, в момента се провеждат или се планират. Това е моето желание. Благодаря изрично още веднъж на Сметната палата за точността на анализите, които представиха, защото те са много полезни за бъдещи проекти. Благодаря. Е, тук Възниква пак въпроса, кой е отговорен. Колегата Коелю моли за думата, добре дошъл и ви давам думата. Благодаря, госпожо председател, за думата. Искам да напомня на колегите, че парламентът, който поиска от Сметната плата да направи проверката, ние не сме против СИС-2, ние имаме нужда от тази система, за полицейското сътрудничество, така че да сме сигурни, че границите ни са добре охранявани. Но начинът по който беше управляван проекта беше погрешен и не бива да се повтаря втори път това. Благодаря на Сметната палата за доклада. Надявам се, че с него комисията няма да повтори грешката. Благодаря на Моника Холмайер за чудесния доклад. Благодаря и за чудесните препоръки. Тя е напълно права, когато подчертава факта, че от самото начало проектът е бил зле замислен. Например, първата обява за търк е била публикувана преди одобрението на парламентът т.е. парламентът взима решение в рамките на съвместното решение за разработване на системата. И преди парламента да се произнесе, комисията обявява търк. Невероятно. След това комисията пренебрегнала мнението на държавите членки. Става дума за вътрешната сигурност на държавите членки, следователно вътрешната им сигурност трябва да се отчита и мнението им трябва да се отчита. Проблемите бяха решени едва когато всички започнаха да се сътрудничат. Както каза Моника Холмайер, в, те, в подобни случаи трябва да внимаваме, когато започваме работа. Трябва от самото начало да сме наясно с това какво искаме за да не харчим излишни пари. Искам да подчертая също така, госпожо председател, факта, че Сметната палата каза по много любезен начин, че комисията не е разполагала с достатъчен персонал. Това не е въпрос само на количество, а и на качество. Комисията призна пред комисията Либе, че не разполага с човешките ресурси, които да разполагат с необходимите знания, които да управляват сложната база данни. Надявам се, че тези проблеми в бъдеще ще бъдат решени. накрая, Моника Холмайер беше напълно права, когато каза, че не е имало прозрачност. От самото начало ние настояваме за данни, понякога по 3-4 пъти сме искали от комисията данни. Искали сме данни защо нещо е блокирано, защо възникват проблеми между комисията и предприятията. Просто имаше липса на прозрачност, както за парламента, така и за държавите членки. Сега нещата вече не са такива и с радост мога да кажа, че системата работи добре. Не знам дали вече трябва да започнем да мислим за третото поколение Шенгенска информационна система. При всички случаи ни да въведем и приемем механизми, които да ни казват дали последния вариант е най-добрия, за да не харчим излишни пари. Благодаря. Искаме да ви поканим да представите доклада в комисията Либе. Въпросът е много важен за вас, за вашата комисия. Нас не интересува бъдещето, не се интересуваме и от миналото. Е, искаме да знаем кой носи отговорността за нередовното използване, нередовността при изразходване на европейски средства. Колегата Ничи. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Доклада на Сметната палата, искам да им благодаря за работата, между другото, е, е критичен доклад. В същото време е доста балансиран, тъй като дава обективни данни и показва по съвсем ясен начин мотивите, поради които е имало някакви забавения и е имало увеличаване е, до много е, силно на разходите, които превишават многократно тези, които са предвидени първоначално. В точния доклад на нашата докладчица, искам и да й благодаря за отличния доклад, а, мисля, че е, се вижда същото, което виждаме в доклада на палатата. Стигна се до 6.2 и там излизат различни факти, които са допринесли или до забавянето, или до увеличаването на разходите по него. Докладът показва първоначалните проблеми на Европейската комисия, като трябваше да следва едно политическо решение, което бе прието 2001 година от съвета и където бе фиксирана 2006 като година за прилагане на информационната система с ШИС от второ поколение Европейската комисия в две свои съобщения привлича вниманието на държавите членки върху рисковете, които са свързани с такъв фиксиран срок и мерките, които би трябвало да се предприемат, за да се е, спази този срок и които, за съжаление, не са били спазени. При изработването на проекта държавите многократно са поискали изменения в системата и дори мигрирането на данните от една система в другата изискваше много повече време и, за съжаление, много дълго време. Също така имаше грешки, що се отнася до договора, офертата първо се оказа много ниска, след това се оказа, че не е толкова ниска и така нататък. Още нещо, което трябва да споменем е отрицателното въздействие на ротацията на персонала, което доводи до едни много кратки а, трудови договори. Така или иначе, това не подлага съмнение нуждата от една ефикасна информационна система, която да бъде на разположение на полицията, на съдебните органи, както и на митническите власти на държавите от Шенгенската зона. И в такъв смисъл е положителен факта, че 6.2 в крайна сметка влезе в сила април 2013 година. Европейската комисия е извлекла своите полки от това и работи по методика за управление, както и един механизъм за подобряване на информационните системи. В същото време се вижда, че нормативно трябва да се фиксират изискванията преди да започне информационния проект. И мисля, че това е съвсем ясно. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията Ан Мио от главна дирекция ХОМ. Благодаря. Европейската комисия иска да благодари на Комисията по бюджетен контрол и най-вече на госпожа Холмайер за подробния анализ на доклада, изготвен от палатата. Европейската комисия трябва да каже, че 6.2 в действие 9 април 2013 година работи много добре, много е гъвкава и работи без големи проблеми на централно и на национално ниво. Държавите членки се опитват да използват максимално, което се вижда и от факта какъв е броя на тревогите на 6 милиона последната година. 6.2 ще бъде обект на обща оценка 2016 година и това се изисква по закон. Одитът, който направи Сметната палата, представя една добра възможност за Европейската комисия да анализира отново всички фактори и обстоятелства, които оказват въздействие върху развитието на 6.2. Трябва да се подчертае също така, обаче, че тези полуки са излечени не само в резултат от този доклад, но и вече имаше направени такива заключения, извлечени полуки по време на работата на целия проект, който доведе до успех на проекта. Освен това е необходимо да се отбележи, че Европейската комисия не споделя изцяло подхода и методологията на палатата, тъй като се обръща само ограничено внимание на общата политически институционален климат около развитието и разработването на 6.2. Резултатите се основават на много малък брой заинтересовани страни, които е, критикуват Европейската комисия, имат отрицателно е, становище и това допълнително осложнява проекта. В своите отговори Европейската комисия прие и 8-те е, препоръки на Европейската сметна палата. Ние извлекахме своите полуки още в съобщението през 2010 година и предложението да се направи специално звено, което да занимава с разработването на големи технологични проекти. Декември 2011 година стартира това звено. Пуките, които извлякахме от а, на палатата, ще бъдат споделени на всички технически управленски нива, ще бъдат разпространени и сред а, съответните агенции посредством мрежата. Трябва обаче да кажа какви са обстоятелствата около този проект, които са уникални. Съветът за разработването на 6.2 бе взето по собствена инициатива от съвета, без никакво становище от страна на парламента или комисията. Никакви изисквания в началото не бяха заложени, бяха заложени чак при разработването на проекта, така че те не бяха достатъчно добре преценени от съвета, когато се залага дата за откриване, нито пък бюджета, който ще е необходим за този систем продукт. Европейската комисия в свои съобщения 2001 и 2003 година обърна внимание за това какви са рисковете в такъв един крайен срок и какви са а, хипотезите, които трябва да се изпълнят, за да може да се спази този крайен срок. Европейската комисия многократно отчита и докладва, че системите ще закъснеят и ще струват повече от първоначалния проект също така комисията обясни, че причината за това а, са постоянно променящите се изисквания към системата. Независимо от това, самия съвет реши да продължи този проект 6.2 и отхвърли а, възможността 6.1 да бъде удължена със свое решение а, от 2001 година. Комисията нямаше никаква законодателна дума тук, 2007 е, година, дори казахме, е, а пък съветът продължи да ни казва, че стартирането на 6.2 е абсолютен приоритет. Това, че постоянно се променяха изискванията, по искане на държавите членки доведе до много проблеми в управление на договора, защото това означаваше постоянни преразглеждания на този доклад. По време на изпълнение на проекта ние изпълнявахме е, нормативната изисквания и се опитахме да спазим бюджета. Сега искам да коментирам някои от критичните препоръки. Крайната сума всъщност се оказа много висока, по-голяма от бюджета, който бе заделен. Първоначално трябваше да се даде възможност държавите членки, които се присъединяват към Шенген да се свържат и в същото време да се даде възможност за технически апгрейд на съществуващата платформа. Междувременно обаче имаше промени на изискванията, които промениха и приложното поле на проекта което доведе до една система, която е съвсем различна от тази, която първоначално бе планирана. Първоначално тя трябваше да се запазва определен брой записи, които изведнъж скочиха на няколко пъти повече. Дори в момента се говори за 100 милиона записа по време на целия проект постоянно се ревизираха изискванията, имаше тестове за всяка държава членка, които първоначално въобще не бяха предвидени. Съветът наложи две допълнителни а, жалона, които трябваше да бъдат а, допълнителни към тестовите фази, което пък доведе до по-голяма продължителност и допълнителни задачи, което отново доведе до по-високи разходи. Новия подход към мигрирането на данните след 2010 година, който поиска съвета, включваше в, Back Solution, което изискваше пълен конвертър в двете посоки, което отново води до допълнителни разходи. Така че периметрите на системата се променяха по време на изпълнението на проекта. С това трябва много да внимаваме, когато сравняваме първоначалния бюджет с крайния бюджет. Системата, която бе изпълнена накрая, е значително по-различна от тази, която бе планирана в началото. Комисията не действа прозрачно се казва. Не, комисията винаги се е опитвала ясно да показва какви ще са разходите на базата на информацията, с които разполага. Цялата тази информация винаги съвсем прозрачно е била предоставена и на Европейския парламент и на съвета. Що се отнася до планирането и разходите, трябва да кажа, че комисията винаги систематично е разглеждала отделните приходно-разходни листове и 2005 година, когато ревизирахме мрежовите разходи и през май 2009 в съвместен доклад с тогавашното председателство през април 2010 година и през септември 2010 година, когато имахме доклад за сроковете отново на 6.2. В допълнение, за всеки двугодишен доклад по 6.2 имаше глава, която се занимаваше с бюджета. Това винаги е било част от бюджетната ни процедура и винаги е било обект на надзор от страна на бюджетните органи. Що се отнася до наказателните мерки, е, това, което бе наложено на подписали с нас е, договор, бяха наказателни мерки и санкции. Те са прегледани от външна фирма и от комисията. Тогава, в този момент за закъснението, тези санкции бяха максималните по закон. Що се отнася до преговорните процедури, защо сме влезли в преговори, а не е имало тръжна процедура. за първите изменения по договора, допълнителни услуги и техническия локинг бяха оправдани. Комисията реши да използва първия вариант с изменение и след това да използва с тези технически решения, само когато това е възможно. нямаше никакво нарушение тук на финансовия регламент. Сега, що се отнася до управлението – Експертни познания на държавите членки бяха използвани още от самото начало на проекта. И на Пълно бяха представени исканията на ползвателите в съответните групи, където се изслушваха. Имаше най-различни групи, имаше е, работни групи и така нататък, които да изслушат изискванията. Що се отнася до препоръките за управление на проекта, с удоволствие мога да потвърдя, че винаги са част от управлението на ИКТ, което е заложено от 2010 година от Европейската комисия, с изключение на участието на външни експерти в комисии по управление на проекта, което може да бъде полезно, но по никакъв начин не може да замени промени а, управленските задължения на управляващия орган. Що се отнася до заключения? Да, извлекли сме заключения и полуки от този си опит. Вече няма да начеваме такива проекти без да имаме ясни технически спецификации и без да имаме ясна правна рамка, одобрена от съзаконодателите. Това ще бъде мотото ни при такива системи. Що се отнася до експертните познания, както казах в самото начало, имаме Юрелиза сега, която ще ни предоставя технически познания което ще даде възможност за по-плавно развитие на системата. Да, полуки сме извлекли и се надявам такива неща да не се случват в бъдеще. Благодаря. Възможно ли е да сме били на две различни прояви? Аз вече имам впечатление, че оценките на парламента и на комисията Либе – респективно и на Сметната палата, до голяма степен се отличават или бих казала фундаментално се отличават от е, коментара, който направихте вие. Мисля, че ще трябва да се върнем пак към тази тема. Интересувам се кой е, носи отговорността за високите разходи. Е, и за забавенето. Започва се с по-малка сума, стига се до по-голяма сума, така и носи отговорността. Това не се дължи само на обстоятелствата или пък това, че са взети понякога различни решения. Всъщност, какво не бихте повторили в цялата тази история? Вие като комисия мога ли съвсем директно да ви попитам? Не искам всичко това да се размие, е, това не би харесало на нашия парламент, така че бих искала да отговорите на моя въпрос. Финансик, vous, е, Колкото разбирам, мисля, че трябва да се хвърли светлина върху техническите параметри, които са се развили, които са, се, които са еволюирали. В първоначалната сума, която беше предвидена за 6.2, беше предвидено да се използва една мрежа за, инфра, за комуникация, която съществува. Държавите членки искаха да изградат една частна мрежа и този избор има много голямо въздействие върху разходите. Освен това, по същия начин, когато държавите членки избраха един подход на миграция на данните, който да им даде възможност евентуално да могат да се върнат назад, да върнат нещата назад, когато нещата не вървят добре. С това беше също свързано с непредвидни разходи. Виждате, че има много изменения на периметрите в рамките на проекта и това в крайна сметка доведе до а, това много голямо увеличаване на разходите. Благодаря. Ако няма допълнителни въпроси от колегите, аз още веднъж ще дам думата на представителя на Сметната палата. <coughs> Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да изразя задоволство от факта, че от една страна парламентът потвърждава заключенията от нашия одит. И също така комисията признава, че работата, която сме извършили, почива на здрави основи. Не искам да се самолаская, но позволете ми да кажа, и с това ще наруша последователността на зададените въпроси и ще отговоря на госпожа Кенич. Всъщност, е, нашият е, доклад е също толкова балансиран, колкото е, и изчерпателен. Има два типа данни, които са абсолютно безспорни. Заключение, забавяне с 6 години и 8-кратно е, превишение на бюджета. Това е поразително. И тези данни са обяснени в нашия доклад. Но тези данни са филтрирани в нашия доклад от определен брой съображения. Става дума за доста сложно досие с то е политически сложно досие. От самото начало имаше объркване по отношение на регламента и съответните задължения и компетенции на органите, които взимат решения. Но заедно с това трябва да се каже, че комисията не може да отрече своята отговорност. Основният въпрос тук, и това е въпросът, от който не можем да избягаме, отчитайки всички сложни съображения, които бяха изтъкнати, е, всичко това е безспорно. Не става дума за промяната в спецификацията на системата, което разбира е безспорен факт не това доведе до увеличението на разходите. такмо обратното става дума за за лошо управление от страна на комисията. Това, дове, това е довело до увеличение на разходите. Мисля, че това е синтез на точка 32, където се казва. Първоначалният договор от 2000-та година предвижда въвеждане през 2006 година. Там могат да се обработват 50 милиона сигнала без технически промени. След 2007 година има рязко рязко увеличение на броя на сигналите, което доведе до промяна в изискванията към капацитета. Тоест става дума за тъкмо обратното на това, което казва комисията. Забавянето, дължащо се на лошо управление, е причината за превишението на разходите комисията като че ли не обърна внимание на първоначалните трудности. Искам да навляза в малко повече детайли. Последващия въпрос за поканата за участие в търг и увеличението на сумата на договора – това е последица от а, лошото управление, което води до забавене. В крайна сметка, когато проектът е трябвало да бъде завършен, това не е било така, той не е бил завършен. И междувременно потребностите на държавите членки са се увеличили по първоначално непредвидим начин е, трябвало е да се изразходват повече средства спрямо първоначалните разчети и следователно са се оказали в една ситуация, която не бих казал, че е незаконна, но по-скоро става дума за разумността на избор, направен от комисията. Това е процедура, която може формално да бъде сметната за съответстваща на нормите, но когато има само една фирма, един изпълнител, е много вероятно цената да бъде доста по-висока, отколкото е, цената на свободния пазар. Това е като общ принцип. Що се отнася до квалификацията на служителите, аз казах, е, че броят е бил недостатъчен, но не само това. Това беше признато и от комисията, която отвои броя на служителите. Факта, че е имал национални експерти, не отнема отговорността на комисията. Защото това е част от компетенциите на комисията. Тоест, да координира и управлява служителите. След 2009 година, когато комисията промени посоката и започнала да управлява по-добре проекта, всичко е тръгнало много по-добре. Всички останали възражения са свързани с това, което вече изтъкнах. Ясно е, че в определен момент СИС е, едно, е, две трябвало да се разработи. В крайна сметка е имало забавянето е последица от факта, че комисията не е била в състояние да завърши проекта в определените е, срокове. Струва ми се, че успях е, да отговоря на е, въпросите, е, зададени от е, депутатите. Отговорих и на наблюденията на комисията. Ако има още нещо, за доизясняване съм на ваше разположение. Благодаря. Благодаря, че мисля, че трябва да продължим да работим по тази тема, така че е, благодаря много е, за това, че този, е, тази тема ще бъде разгледана и в Либе. Наистина, ние сме изцяло готови да организираме оценка на въздействието. Искам още веднъж да ви благодаря за вашата работа. И сега преминавам към 17-та точка от дневния ред борба срещу измамите в Искам сега да продължа на немски язик. Като докладчик искам да информирам комисията, че на 1 октомври заедно с комисията Либе, там докладчика е Лопес Агилар, ще започнем преговори с съвета. Екипът, който ще води преговорите е съставен от докладчика е, и е, докладчиците в Сянка. 1 октомври казах, имаме и още един ден за технически триалог, където ще работим по текста заедно с съвета. Искам а, да кажа, че ще ви уведомя за хода на преговорите. Ако няма възражения, ние ще а, работим по начина, по който описах. Ще има покана към всички засегнати лица с а, молба да участват в заседанията. Имате ли изказвания по тази точка от дневния ред? Виждам, че не. Тогава преминаваме към точка 18. Всъщност ние отложихме за следващото заседание. Става дума за посещение на на делегацията в Чехия, защото ръководителят на делегацията Ян Скайер е, в момента е заед с друго, така че ще разгледаме на друго заседание. Преминаваме сега към точка 19, доклад на Сметната палата 18 от 2013 година за надежността на резултатите е, от е, проведените от държавите членки проверки на сълско-стопанските разходи. Това е много важен доклад, който е, трябва да разгледаме днес, защото 85 милиарда евро всяка година са разходите в този сектор. Е, госпожа Бертити е, отговаря по тази тема. Добре дошла и ви давам думата. Thank you. Мадам Чиер. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да представя доклада на комисията за това как дали са надежни резултатите при проверка от страна на държавите членки на земеделските разходи. Първо, обща информация. Всяка една от 81 те разплащателни агенции е, верифицират е, разходите, дали те са надлежни и допустими. Правят се също и е, посещения на място за проверка. Резултатите от тези проверки отиват в годишен статистически доклад, който се променя от е, независим сертифициращ орган. Прави се също така преглед след това от Европейската комисия. Данните се използват от е, същата при изчисляване на остатъчното ниво на грешка или процент на грешка, което всъщност е, отговаря на нивото нередности според е, Европейската комисия, след като се направят проверки. Тази информация се предоставя на, комиси... Извинете, на съвета и парламента за освобождаване от отговорност. Най-общо е, резултатите на държавите, от дър... проверките на държавите членки не са надежни. Първо, защо? Административните проверки, проверките на място, които се провеждат от почти всички разплащателни агенции, се аудитират, но одитите са само частично ефективно, тъй като нередностите не винаги са били открити или не винаги са били докладвани. На второ място, голямата част от тези разплащателни агенции не са направили така, че статистическите доклади, които подават на комисията, да са точни няма тества за верифициране на данните. Има непълни указания на комисията и непълни писмени процедури. На трето място, тези сертифициращи органи, които трябва да дадат на комисията достатъчна гаранция за адекватността на проверките на място на държавите членки или надежността на статистическите доклади, не са достатъчно добре проведени. Има недостатъч, недостатъци в статистическите доклади. Информацията, която се събира от държавите членки, не е своевременна, надежна и пряко свързана. Верифицирането от страна на Европейска комисията посредством своите прегледи и одити на а, последователността и изпълнението е била, са били ограничени. Затова Европейската комисия не е имало надежна база, за да прецени а, остатъчния процент на грешка. Освен това, корекциите на процента грешка не са статистически валидни. Новият подход обаче от 2012 година, там където комисията оценява всяка разплащателна агенция и коригира съответните докладвани проценти грешки, всъщност представлява едно, един напредък макар че признава, че сертифициращите органи трябва да дават своето становище по легалността и редовността на транзакциите по новите регламенти за ОСП, палата, палатата препоръчва разплащателните агенции да провеждат своите проверки по-стрикно, да подобрят своите процедури за верифициране на данните. Европейската комисия трябва да подобри указанията си към тези разплащателни агенции и към сертифициращите органи. Комисията трябва да направи така, че да получава релевантни, своевременни и надежни данни след проверките на разплащателните агенции и трябва да повиши ефективността на тези проверки на статистическите доклади на държавите членки. Европейската комисия трябва да предприеме необходимите мерки, за да има статистически валидна оценка на остатъчния процент грешка, което, което зависи от това сертифициращи органи, разплащателната агенция да работят по а, добре и по, с по-точни данни. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Нашият докладчик имаме ли въпроси? А, да, благодаря. Искам да благодаря на а, колегата за нейния доклад, дори с краткото представене, поради липсата на време. Тя наистина ни показа а, как а, колко много имаме да разследваме. Става дума за отговорността на Одитните органи на комисията ние възоснова на този доклад видяхме, че вторият етап на одита не може да се извърши съгласно изискванията, защото данните са абсолютно ненадежни. Аз съм по-скоро аз съм член също и в Комисията по селско стопанство. Там съм заместник. Участвала съм и в Комисията Реги и смятам, че тези разходи за селско стопанство са обект на много голяма дискусия в Европа. Е, мисля, че чрез новата обща селско-стопанска политика успяхме да изменим част от тук описаната система, като органите за сертификация получиха повече отговорност, но аз не съм сигурна, че това ще допринесе, само това ще допринесе резултатите да бъдат в бъдеще е, достатъчни за статистическа обработка. Много от критичните изказвания съм включила в моя доклад – и е, също така съм го разширила с още 10 препоръки. Обедена съм, че е, ние трябва преди всичко да се обърнем съвсем целенасочено към държавите членки, защото не може нещата да бъдат така, че на базата на доклади с много голям процент на грешка да надграждаме и да не можем да изпълняваме подобни проекти. Това всъщност ще засегне не виновните, а онези, които са в селско-стопанското производство, които опазват нашата околна среда среда, хората, които работят добре, и е, мисля, че това е, ще трябва съответно да се гарантира по подходящ начин. Аз мога да ви гарантирам, че не само е, в е, Комисията за контрол на бюджета, но и в Комисията по околна среда и по селско стопанство е, Комисията ще е, дадат своя принос за да се осъзнае отговорността срещу данакоплатеца, но и срещу, спрямо европейските граждани по отношение на е, здравословните храни. Аз мисля, че ще можем много бързо да претворим тези изисквания на практика и държавите членки ще могат директно да се обърнат към онези, които не изпълняват задачите си, ще им покажат къде са грешките. Не е възможно една ценна система, която сме изградили в селското стопанство поради недостатъчно добра обработка на данните, тя да бъде подкопана също така и поради различните системи за обработка на данни на държавите членки. Благодаря. Аз съм докладчик на НП по този въпрос. Благодаря на представителката на Сметната палата. Благодаря и на докладчика. Става дума за изключително важен въпрос. Нека да започна с следното. Акцентът на бюджетния контрол и акцентът на Комисията по селско стопанство не са взаимно изключващи се защото и аз искам да изтъкна някои от гледните точки на Комисията по селско стопанство. Това не означава, че не трябва да обръщаме внимание на начина по който се изразходват средствата на дънокоплатците. Има обаче няколко въпроса. Ние сме създали едно чудовище. И е много трудно да се каже откъде да започнем, защото комисията е длъжна да направи така, че това чудовище да функционира нормално. И ако получаваме различни разнопосочни информации, е много ясно, е много трудно да, да видим как да намерим начин системата да работи. Държавите членки трябва да ни предоставят надежна информация. Но в крайна сметка комисия е тази, която трябва да осигури координация, защото държавите членки не могат да се справят. Освен това възниква по-сериозния въпрос за прозрачността на информацията и това е изключително важно от гледна точка на Комисията за бюджетен контрол. Докато нямаме достъп до какви програми къде програми, защо има процент грешки, ще бъдем безпомощни. Но това е основната, основния въпрос. Всички тези елементи трябва да се сглобят, информацията да стане по-прозрачна за всички нас, комисията да координира информацията, да следи информацията между държав... от държавите членки да е съпоставима и едва тогава ще можем да облегчим фермерите. Ще ви дам само един пример. Системата за парцели, която ни дава информация която според съда смята, че е неадекватна. Тогава, когато горите са много гъсти, всъщност това е трябвало да бъде обработваема земя. Това е пример за това, че нещата не могат да продължават по този начин. Ако създав, да създадем такава една система, комисията трябва да се погрижи, че тя да функционира а, така, че да е полезна за всички. И така аз начертах една по-обща картина, като изтъкнах само някои от детайлите, на които трябва да обърнем внимание. Благодаря. Аз искам да а, благодаря за вашето изказване и когато погледнем статистиките, пример на разплащателните агенции от 2013 година, от 81 разплащателни агенции 80 казаха, че правят всичко правилно и че квотата на грешки е под 2%. Имаше само един контролен орган, който посочи, че разплащателният орган не работи добре. Това беше в България. Това беше един единствен такъв орган на всички останали е, контролни органи. Потвърдиха данните на тяхната разплащателна агенция. Комисията на практика внесе половината от корекциите, което означава, че не можем да разчитаме на контролните органи, също и на разплащателните агенции и е, ако сте съгласни, можем да направим е, да подберем е, пете най-добри и пете най-лоши практики, които да разгледаме е, и след това да е, решим е, точно какво ще бъде освобождаваното от отговорност за регионалния фонд и за Сълскотопанския фонд. Какво всъщност ще правят те, след като ни лъжат всъщност и каква е причината за това те да предоставят толкова много погрешни данни. Искам да благодаря на комисията изрично, че накрая получихме тази информация. Всъщност за първи път я получаваме. И за за това аз ще се опитам. А, аз мога да кажа, че е имало опити да не ни се предоставя тази информация. Европейската комисия, нейният представител трябва да вземе думата. Моля. Thank you, madam. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Каденбах и на Сметната палата. Разбира се, комисията разбира, че не може да разчита на, единствено на данните от държавите членки. Що се отнася до одитите, установяваме, че в държавите членки системите за контрол не съответстват напълно на правилата, че не се установяват всички грешки, следователно статистическите данни за контрол, които получаваме, не са надежни. Нека да обобщя накратко дейностите предприяти от комисията след разработването на доклада. Данните от държавите членки трябва да се подобрят. Необходима е система за автоматично предаване на данни за автоматичен контрол. Е, системата за плащане на площ е, се оказа успешна. Ще бъдат намалени административните разходи за държавите членки и ще се ограничи риска от погрешно отчетност. Искаме държавите членки да ни изпратят всички отделни данни и ние сами ги обработваме, с нашите е, компютърни системи. По този начин всички грешки е, се намаляват и се намалява административната тежест за държавите членки. По-точ, по-нататък по-точно определене на процента грешки. От миналата година насам в годишния доклад за 2012 година разработен е метод за установяване на процента грешки. Той отчита не само контролните данни в държавите членки, но също така и резултатите от нашите одити, одита от Сметната палата, както и одита на националните сертифициращи органи. Този метод беше използван първоначално за преките плащания, т.е. 70%, през 2012 година, също така през 2013 година и беше приложен след това и в развитието на селските райони. Комисията смята, че корекциите в процента грешки, представени през 2013 година, дават ясна картина за грешките, допуснати от държавите членки при плащанията за бенефициентите. На трето място, по-задълбочен одит на дейност от сертифициращите органи по нередностите и незаконността. В новата реформа на ОСП, новия регламент за наблюдението и контрола на плащания предвиждат допълнителни правомощия на сертифициращите органи особено при предоставянето на становища за редовността и законността на плащанията. На практика националните аудитори ще трябва да правят проверки на дейността на разплащателните агенции възоснова на представител на извадка. Тази дейност ще се осъществява от 2014 година, т.е. сега, и ние даваме, ние ще покажем, че, то, че контролът е, е ефективен. По-добро, по-доброто измерване на процента на грешките не е достатъчно. Грешките трябва да бъдат е, коригирани е, без ненужно забавяне. Това е причината, поради която имаме нужда от информация за контролните данни и за оценка на остатъчните от остатъчния процент грешки. Това е нивото, на което можем да идентифицираме източника на грешките и да се предприемат мерки за тяхното отстраняване. В доклада за дейността на Генерална дирекция селско стопанство има точна информация не само за процента грешки, но и за идентифицираните слабост, необходимите коригиращи действия и до, и до каква степен са били въведени в същия доклад. Има и информация за дейностите предприяти от самата комисия. Европейската комисия разбира необходимостта от по-точно, по-точна отчетност и ще отчетем това, което казвате за необходимостта от усъвършенстване. Благодаря. Благодаря, колегата Целер. Госпожо председател, връщам се към въпроса какво ще правим, когато установим нередности. Съвсем просто, когато имаме такъв случай, комисията трябва да се задейства и тя трябва да има правомощия да спира плащания. Това обсъждахме днес в регионалната комисия Става дума, че това се прави възоснова на новия регламент на, за прилагане на европейските структурни инвестиционни фондове, когато се установят нередности, да могат да се спират плащания, докато се установят, преустановят нередностите. А, иначе ние можем само да констатираме със съжаление, но в крайна сметка ще ни водят на носа. А, ние не можем да допуснем това. А, така че трябва да се изчерпят всички възможности, които съществуват. И тъй като а, това се среща при редовните плащания, дори не мога да си представя какво става при допълнителните плащания в сълскозопанския сектор когато става дума за обещетение на отпаднали доставки поради санкциите срещу Русия. Тук става дума най-малко за 130 милиона, вземанията дори са още по-големи. Знаем обаче, че тази година имаме добра реколта при плодовете, при зеленчуците, картофите. Е, цените и без това са паднали и сега вече на каква основа ще се изплати обещетение? Това е въпросът. Така че е, смятам, че трябва наистина всичко това да стане обект на проучване и ако е вярно това, което казаха докладчиците господин Хофес, е, също трябва да се действа много неотложно, трябва да се наложат санкции, защото в противен случай нищо в тази система няма да се промени. Позволете да попитам, мога ли да попитам какви санкции има за предоставяне на погрешни данни. Има корекции от комисията и с това се приключва. Същност, е, всъщност, е, това е което искам да попитам. Благодаря, госпожо председател. Вие сте комисията може да прекрати плащанията и тази възможност е предвидена от разходите. Предвидили сме орган за прекратяване на плащанията. Изпратили сме писма за прекратяване на плащанията на различни държавите членки и това е много полезен инструмент, за да се избегне от самото начало допускането на нередовни плащания. Що се отнася до руската забраната от, стран, забраната от страна на Русия и мерките, за които беше взето решение през август, аз бих казал само, че разбира се, колкото по-бързо предприемем действия в спешна ситуация, толкова по-внимателни трябва да бъдем правилата да отчитат рисковете някои държави членки да не са в състояние да изпълнят новият регламент. Това става винаги, когато един регламент трябва да се приеме набързо, за да се реши много конкретен и спешен въпрос. При спиране на плащанията имаме само една малка част. Е, всъщност е, е, те представляват средно за година 2-3%. Ние обаче говорим за предоставяне на погрешни данни от повече от половината от всички разплащателни агенции. Е, има пет разплащателни агенции с 50% от е, сълскостопанските разходи и е, те предоставят погрешни данни. Така че ако преброя всичко, минавам вече някъде на повече от 3%. Фактът на погрешното докладване, докладването на погрешни данни не води до никакви последици. Това е извода, който аз си правя. At this stage I will simply reply that... Могат само да отговоря, че за да реагира комисията, трябва да има правно основание. Трябва да проверим. Но мисля, че за съжаление с новата правна рамка, която сега бе приета, нямаме ефективен инструмент за борба с тези декларации. Трябва да се управляваме с тях и трябва да се опитаме да избегнем техните последствия, но не мисля, че имаме ефективен инструмент, за да извършваме надзор на държавите членки. I have the same humble opinion. аз съм на същото скромно мнение, но може пък някой друг от сметната палата да ни каже какви са възможностите да се коригират погрешни данни у разплащателната агенция или сертифициращите органи. Благодаря. Според мен имаме една много важна препоръка. Това е петата препоръка. Ако комисията приложи тази пета препоръка заедно с държавите членки, по-специално използвайки и подобрявайки значително надежността и статистическата валидност на тя работата, която се извършва от разплащателните агенции и сертифици... сертифициращите органи, то това ще бъде добра основа за да се надяваме на подобрение. Ако ми позволите, искам да реагирам на казаното от господин Сарвама. Право посочихте, че трябва да се знае причините за грешките. Да, сега правим анализ за причините за грешки в развитието на селските райони. Аз възнамерявам да представя резултатите тази година. Също така си отбелязах информацията за промени и напредък, постигнат от комисията. Мога да кажа на комисията, че Европейската палата гледа много сериозно на този проблем. Проблема с надежността, резултатите, които идват от държавите членки. Планираме през 2015 година да се нагърбим с такава задача, да видим как комисията и сертифициращите органи в държавите членки са подготвени, за да прилагат новите разпоредби е, по законността и редовността на транзакциите. Също така трябва да сте сигурни, че в своите одити ние ще наблюдаваме напредъка на държавите членки и на комисията. И накрая, благодаря на докладчика, госпожа Каденбах, за документа, който е разработила, свързан с специалния доклад на палатата и предлага също препоръки на Европейската комисия. Искам да благодаря и на Генерална дирекция за меделие за сътрудничеството и както и желанието им да продължават да усъвършенстват своята работа. Благодаря. Позволете ми една малка забележка. Аз казах във първоначалното си изказване това. Е, мога от казаното от господин Целер и от вас, госпожо председател, да съдя, че при нарушения, е, където имаме системност, могат да се предвидят санкции. При всички тези санкции, както вече казах, те не трябва да засягат онези, които в действителност са плодопозвателни. Е, така че е, трябва да се внимава много точно е, кой е отговорен за тези грешки и той да бъде наказан. По правило това не са хората, които в крайна сметка са реципиенти на средствата, поради което трябва с тези инструменти трябва да бъде много внимателни. Имали сме такива случаи, например санкциите срещу Южна Африка, те не засегнаха толкова правителството, а населението на на тази страна, така че санкциите трябва да засягат онези, които са отговорни за грешките, а не онези, които трябва да бъдат плодоползватели от е, тези е, средства. Аз обаче искам да кажа, че нашата задача е защита на парите на данакоплатеца и до сега никога не съм била свидетел на това, че когато нещата не са направени добре, е, селските стопани не печелят. Така че ще трябва да продължим да преследваме е, тези теми. Е, приключихме с това днешното заседание. Моля координаторите да останат един час тук. А, на всички останали благодаря и ще се видим отново. Добре е, че ви харесва тук е, в нашата комисия, в тази зала, е, но ще се радваме, ако напуснете по-бързо залата, защото е, имаме много точки в дневния ред. Благодаря ви, че участвахте в заседанието. Приятна вечер!